dichiarazione di voto sulle conclusioni del Consiglio europeo. Onore... Колеги, господин Ханан по заключенията на Европейския съвет обяснение на вода. Заповядайте, господин Ханан. Уважаеми колеги, моля, онези от вас, които напускат залата, направете го бързо. Давам думата на господин Ханан. Благодаря ви, господин председател. Много често смята, че този парламент се откъсна от реалността, но е, при реагирането на парламента на последното намаляване на кредитоспособността на държавите, аз мисля, че тази откъснатост от реалността е симптом на хронична невроза. Нека да не забравяме каква е била реакцията на парламента също така спрямо създаването на фонда за спасяване. Не може да си преструваме, че не забелязваме какво казват агенцията за кредитен рейтинг. И да се твърди, че всичко това са злобни англосаксонски интриги, които целят да се разруши еврото, не е начина да се реши проблема. Вие трябва да се вземете с решаването на проблема. Не може да се борите срещу нещо, което съществува обективно. Благодаря ви, господин Ханан. Господин Фокс. Uh, Благодаря, господин председател. Във връзка с заключенията на съвета от миналия месец, аз просто искам да кажа следното, е, че ние в нашата, този парламент се самозаблуждаваме, ако смятаме, че единственият демократичен глас в Европа. Е, ние доста говорим за общностен метод, но всъщност ние трябва да разберем, е, че това междуправителствено споразумение се подписва от 26 демократично избрани правителства, които се очитат пред народите си. Моето правителство правителство предпочете да не участва. Аз не смятам, че това е хубаво за Великобритания, нито за еврозоната, но все пак пожелаваме всичко най-хубаво на еврозоната, за да си разреши проблемите. Аз трябва да заявя, че включването в резолюция за позоваване на е, данък върху финансовите транзакции е абсолютно неподходящо, е, защото тогава дейността ще се изнесе от Европейски съюз и Европейски съюз няма да бъде така корентоспособност. Не е необходимо да, да приемаме нови данъци, които всъщност вредят на Европейския съюз. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Е, сега давам думата на госпожа Коларска-Бубинск. Е, е, госпожо Коларска-Бубинск, заповядайте. А, няма я. Господин Сви... Чувате ли ме? Чувате ли ме? Yes. Uh, yeah. Аз а, искам да кажа във връзка с обяснението на Вота, че години наред ние говорихме за Лисабонски договор. И е, много дълго е, се провеждаха и референдуми за приемане на Лисабонския договор, а сега вместо да прилагаме разпоредбите на Лисабонския договор, ние виждаме, че има правителства, като например френското и немското, е, които поставят под заплаха този договор и в период на криза Европейски съюз се връща няколко години назад. Това е много опасно и много отрицателно, защото вместо да укрепваме общностната политика и общностните институции, вместо да работим съвместно, ние лека по лека разглобяваме е, пост-лисабонската система. Трябва да се борим срещу това. Благодаря. Благодаря. Госп... Вирбор. In voting against the resolution гласувах против резолюцията за междуправителството на споразумение. Не защото гласувам против нейното съдържание, а защото гласувам против това, че е, този парламент изобщо си позволява да се произнася по тази е, е, тема, тъй като това не е европейски договор. И повечето решения, които се предлагат на кризата, която все още продължава, всъщност осложняват нормативната уредба, осложнява дейността на пазарите, а всъщност този тип осложняващи мерки няма как да решат кризата. Пазарите трябва да могат да ги разбират и повечето решения вече са включени в пакета от 6 законодателни мерки. Не виждам защо изобщо парламентът трябва да си губи времето с този тип споразумение. Ако е необходим междуправителствен договор, за да може държавите членки да се занимаят с въпроса, тогава защо изобщо си губим времето да законодателстваме тук, в Европейския парламент, ако държавите членки не си вярват една на друга, как да им вярват инвеститорите? Благодаря. Госпожа Ятемаки има думата. Благодаря. Страхувам се, че Европейския съюз създава правила, които никой не иска да спазва. Е, същото се отнасяше и когато е, си разправяхме, че Европейски съюз 2010 година ще стане най-конкурентоспособната зона в света. Ние сме далеч под целите си и мисля, че държавите членки никога няма да постигнат тези цели. Според мен, е, трябваше да предложим програма, е, по която да вървим напред, е, да поставим ударението върху економическия ръст, върху заетостта, за да запазим заетостта. Европейския съюз не обърна внимание на важните неща, да се сложи край на данъчните убежища, например. Не са ни необходими такива конкретни действия. А сега давам думата на госпожа Гетканен arvoisa puhemies pidän tätä parlamentin kannanottoa äärimmäisen tärkeänä. Аз мисля, че гледната точка на парламента е особено важна, защото най-важната ценност, най-важната същност на Европейския съюз е да изготвя закони, да ги прилага и да настоява за тяхното изпълнение е, в е, отворена е, и демократична рамка. Оказва се обаче, че някои държави членки се удаличиха от този принцип и е много важно да се върнем обратно е, към този процес е, на законотворчество. Например, е, беше прията закона от, бяха прияти 6 законодателни акта, други законодателни актове бяха прияти така трябва да действаме, така искат и държавите членки. Благодаря ви. Госпожа Заборска има думата nemohla som hlasovať za spoločné uznesenie k záverom posledného zasadnutia európskej rady. Благодаря, господин председател. Не съм съгласна с това, че отнемаме от държавите членки и правата да общуват една с друга като партньори по спешни економически въпроси. Ако искаме успешно да излезем от тази криза, е необходимо отново да си спечелим доверието на финансовите пазари. Трябва да намерим нови начини да направим така, че средствата да не се харчат за неефективни програми на Европейския съюз, защото така само ще затънем в още дългове въвеждането на данък на, върху финансовите транзакциите на, на транзакции е важен въпрос. Председателят. Преминаваме към доклада Флоренц. Давам думата на господин Ханан за една минута. You, Благодаря. Бях потресен от тона, който чух от много колеги, парламента за това, че Обединеното кралство се оттегли от Европа, много често за нашата страна се говори презрително, но аз смятам, че точно това е една добра основа за преговор. Ние не искаме и не сме част от новия договор за фискалния съюз, чието съкръщение звучи много неприлично на английски. Ние не сме съгласни с идеята за данъчна хармонизация. Обединеното кралство ще остане извън черупката на Европейския съюз. И фактически Европейският съюз за Обединеното кралство ще бъде нещо като партньор в споразумение свободна търговия. Така че ние просто ще бъдем един наемател и добър съсед. Благодаря ви, господин Ханан. Сега господин Танък. Господин председател, аз гласувах за доклада Флоренс. През последните 20 години наблюдаваме все по-голямо разпространение на собствеността върху недвижимите имоти на гражданите. И виждаме, че нараства и търсенето на висококачествени, високотехнологични продукти. Този доклад прави така, че да се увеличи броя на преработваното електронно оборудване. Това отговаря на целите на Европейската комисия също така приветствам предложението за продавачите на древно да приемат вече неизползвано оборудване от по-малък мащаб, например мобилни телефони. Ние знаем, че екологичните проблеми не признават национални граници. Необходимо е да осигурим последователна политика в целия Европейски съюз. Председателя, благодаря ви, господин Танък. Сега е госпожа Пиет Канен. Kannatan lämpimästi tätä lainsäädäntöä, jolla... да, аз съм изцяло за това законодателство, благодарение на което ще постигнем целите, които Европейския съюз и Европейската комисия искат да постигнат особено в е, рамките на стратегията е, по е, суровините. Не липсват ни суровини, определен вид метали, изобщо ни липсват ресурси. И аз мисля, че това събиране на електронни и електрически отпадъци ще ни даде възможност да постигнем нашите цели. Госпожа Елена Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че измененията в директивата ще е, доведат до подходящи изменения които са абсолютно своевремени. Имам предвид изяснения на е, методиката на събиране на отпадъци и като категориите електронни и електрически устройства. Е, защото всъщност става въпрос за преработка на стратегически суровини, а също така и възможността е, за е, повторна употреба. И всички мерки за привличане на вниманието на общността по тези въпроси са много важни, за да се постигне успех на програмите за управление на отпадъците. И насърчавам комисията да обменя добри практики. Например, в Румъния има сайт с информация за събиране и е, преработка на електрически и електронни устройства. 2007 година имаше кампания в Румъния и голямото събиране на отпадъци се провеждаше всяка година и така събрахме хиляди тона отпадъци. А сега давам думата на господин Месерос. Az Európai Unió egyik leggyorsabban növekvő hulladékai közé az elhasználódott elektromos berendezés elektromos berendezések tartoznak. mindent el kell követnünk a szakszerű újrahasznostás. Благодаря, господин председател. В Европа има важни въпроси, свързани с електрическото и електронно оборудване. Много е важно, възможно най-добре да се използват суровините и да се действа така, че да няма заплаха за здравето на хората. Много добре знаем, че голяма част от тези материали се събират, но само една трета от тях действително се рециклират достатъчно добре. Настоящата директива не се спазва напълно във всички държави членки. Трябва да не забравяме, че има голяма разлика между държавите членки – що се отнася до приложението на тази директива и до събирането на тези отпадъци. Затова мисля, че трябва възможно най- добре да събираме този тип отпадъци. Благодаря. Колега Месарос, давам думата на госпожа Свинбърн. Този доклад за електронното и е, електрическо оборудване и отпадъците от такова оборудване е важен във връзка с е, това какво трябва да се решава на европейско равнище и какво на национално. Например, що се отнася до целите за събиране. Настоящи метод ще се запази до 2013 година, след това ще има междинна цел и амбициозна цел за 65% от 2000 2020 година нататък. Държави членки като моята ще имат възможност да изберат и по-амбициозна цел от 85%, ако решат. Същевременно приветствам предложението комисията да помогне на тези държави членки, които се опитват да постигнат тези цели с преходни корекции и изменения. Важно е да се рециклират тези отпадъци, но също е много важно от Брюксел да не се диктуват инструкции, а да създаде възможност държавите членки сами да решат как най-добре могат да постигнат тази цел, защото само така ангажиментите ще се превърнат в действителност. Благодаря, госпожо Свинбърн. Давам думата на господин Кели. Благодаря, господин председател. Първо, поздравления за колегата Флоренц за прекрасната работа, която той свърши при подготовката на този доклад. Работата на докладчика получи висока оценка от всички нас. Наистина, тази сфера е много важна. Все повече електронно-електрическо оборудване постъпва на пазара, това означава, че все повече оборудване трябва да бъде управлявано, когато стане отпадъци. Необходимо е да се увеличи рециклирането и да се предотврати експортирането на тези отпадъци в трети страни. Необходимо е да се засили използването на вторични суровини. Това ще подпомогне и нашите граждани. От това ще спечелят всички граждани на Европа. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. И сега давам думата на господин Танък по доклада на госпожа Криста Клас. Господин председател, гласувах за доклада, за пускането на пазара и използване на биоциди. Смятам, че този пакет ще бъде балансиран и надявам се, че директивата за биоциди ще бъде отменена и че ще бъдат предложени по-добри варианти. за пазването на двуетапния подход в сегашната директива и особено оценката на активните химически вещества – и разделението на нормалните и проблемни вещества ще остане в сила. Това е необходимо, за да може законодателството реално да действа. Също така приветствам упростяването на данните за защита на данните и смятам, че механизмът за задължителен обмен на информация е също важен. Всичко това е много положително доклада. Също така ще се ограничи по този начин използването на животни за опити. Надявам се, че доклада ще позволи правилата за използване на тези продукти да бъдат по-лесно разбираеми и приложими в целия Европейския съюз. Благодаря. Председателя, дам думата на госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото биоцидните продукти се използват е, широко включително в хранителната промишленост, в козметиката и в текстила. Така че е, много е, внимателно трябва да се регламентира тяхната употреба. Необходими са ни опростани процедури за разрешения, Едновременно с това трябва да съхраним висока степен на защита в областта на, здраве, на здравето на хората. И смятам, че централизираната система за издаване на разрешение ще се отражи положително на европейско ниво. Едновременно с това мерките за е, подробни етикети е, за всички продукти, които съдържат биоциди, са абсолютно необходими, защото тогава потребителите ще бъдат по-добре информирани и по-добре е, защитени. Аз харесвам мерките за е, за кумулативен ефект. До сега няма единни критерии за анализ, така че е, методиката за оценка е, от страна на комисията е крачка напред. Много ви благодаря, госпожо Басеско. Сега давам думата на господин Питер Яр. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Äh, das Europäische Parlament und die благодаря, господин председател. Европейският парламент и държавите членки постигнаха споразумение по новия вариант на директивата за биоцидите. Е, трябва да има процедура за издаване на употреба на биоциди на европейско ниво е, и е, няма самите производители да искат такова разрешение. Следователно, трябва да има много високи норми за производителите, ако искат да продават продукцията си на Европейския съюз. Едновременно с това в селско стопанство трябва да има биоцеди, да могат нашите производители да ги използват. Мисля, че разрешението, което се намери, ще даде възможност за устойчиво, устойчиво потреба на биоциди, като опасността от тяхната употреба намалява. Не за последен път обсъждаме този въпрос в Европейския парламент. Давам думата сега на госпожа Дибо. Продължаването на употребата на съществуващите биоциди, там където няма достатъчно добри други альтернативи, е много важно и за производителите, за домовете. То е важно за здравето на хората, на животните, на околната и за околната среда. Е, много е важно е, е, да се запазват високи стандарти при предоставянето на разрешителни биоцидни продукти и като биохимик се радвам, че ще има редовен преглед на биоцидите и ще има първоначално одобряване и последващо подновяване на разрешителното за период от 10 години. Много важно е да има добър контрол, особено що се отнася до пестицидите за контрол на гризачите, използвани широко в моя избирателен район в Уелс. Използването на биоциди е, под контрол е много по-добър вариант, отколкото пълната им забрана. Така ще можем да се радваме на един пазар на биоцидите в целия Европейски съюз. Благодаря, госпожо Суинбърн. Now, um... We move on uh, Преминаваме към доклада Бове. Господин Танък има думата. Господин председател, гласувах в подкрепа на този доклад за, е, храни, за веригата за предоставяне на хранителни продукти. Все повече се търсят храни, обаче въпреки това е, фермерите не винаги успяват да печелят. И в доклада това се признава. Законодателството, наложено от Европейския съюз, понякога и всъщност доста често намалява конкурентна способността на фермите в глобален план. Затова мерките по стълб 1 трябва да станат мерки, които да се прилагат по избор. И след 2013 година, ако те се въведат задължително, това може да създаде доста трудности за нашите фермери, в времена, когато всички ние трябва да се опитваме да прилагаме мерки с точно противоположния ефект. Председателят, благодаря господин Танък, давам думата на госпожа Пети Кайнен. Arvoisa puhemies, samalla tavalla resurssitehokkuuteen kuin elektroniikkajätteen kierrätykseen kuuluu. Както по въпроса за електрическите и електронните отпадъци, тук възниква въпроса за ресурсите. Е, този въпрос засяга целия Европейски съюз. Аз съм изцяло за този отличен доклад, е, който посочва, че са ни необходими мерки, че трябва да действаме по цялата хранителна верига, е, за да се прецени как да превозваме, каква система да използваме и също цяла поредица от мерки. И е, смятам, че трябва да имаме ефективна система, е, за да могат храните да бъдат възможно е, най-безопасни и полезни за здравето в целия Европейски съюз. Трябва да имаме цели, но трябва да видим и как се отразява това на производството на хранителни продукти. Госпожа Басеско има думата сега. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада е, на колегата Бове, защото смятам, че на е, е, пазара на сухостопанските продукти механизма на цените трябва да осигури справедливо разпределение на печалбите. Докато сега цялата хранителна верига е непрозрачна. Като добавим към това високата концентрация, увеличението на разходите и намалението на покупателната способност, сигурност на гражданите. За съжаление, производителите в, в планински райони, изолирани периферни райони са най-засегнати. Поради трудни природни условия, те трябва да инвестират повече в транспорта и съхранението на продуктите, като едновременно с това запасят конкурентоспособни цени. Искам да попитам комисията, кои са компенсаторните мерки, които може да предложи на тези производители. Те трябва да получават информация и е, за средствата по структурните фондове за периферни и ултрапериферни райони. Е, благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. С този доклад по собствена инициатива ние се занимаваме с един много сериозен проблем. През последните години разходите за производство с стопанския сектор нараснаха много повече, отколкото беше нарастването на цените на крайните продукти. Това означава, че политиците трябва да предприемат действия, защото условията са несправедливи. Много селски стопанства са прекомерно концентрирани в ръцете на много малко собственици. Това е несправедливо спрямо по-малките селски стопанства. Необходимо е да предоставяме повече информация за състоянието на пазарите и за цените. Също така е необходимо е да се промени законодателството за защита на конкуренцията, защото сегашната ситуация е несправедлива. Председателя, благодаря ви сега господин Кели. Благодаря ви, господин председател. Отново много се радвам, че гласувах за този доклад. Радвам се, че имах възможност да участвам в дискусията тази сутрин. Това беше една интересна дискусия. В крайна сметка ние се занимаваме с един много сериозен проблем. Въпросът за печалбите и извличани от многонационалните компании е много важен въпрос. Знаем, че малките селстопански производители, древните селстопански производители понякога дори работят на загуба. Трябва да коригираме тази ситуация. Трябва да сложим край на нелоялната практика. Нелоялната конкуренция. Трябва да коригираме ситуацията. Само така ще гарантираме справедливо отношение към нашите селскотопански производители. Длъжни сме да го направим, защото Днес всичко е в ръцете на големите предприятия и това не е справедливо. Председателят, благодаря ви, господин Кели. Сега преминаваме към доклада за дисбалансите в веригата на предлагането на храни. Дам думата на господин Кели. Тази тема е подобна на предходната и същите неща, които казах в предходния коментар, въжат и тук. Много важно е да се занимаем с въпроса и на ниво производители, и на ниво многонационални компании. Само така, и ако осигурим е, равнопоставеност на всички в, е, хран... в е, веригата, ще можем да постигнем добри резултати. Председателята, сега преминаваме към стратегията за космоса на Европейския съюз. Господин Ханан, заповядайте. Благодаря, господин председател. Космосът винаги е привличал а, някои европейски интеграционисти. А, той възбужда тяхното въображение. Струва ми се, че има нещо мъжествено в това Европа да проникне в космоса – Президента Ширак искаше с Галилео да се наруши технологичния империализъм на Съединените щати. А, това е един план подобен на плана да се качи и французин на Луната. Това става идеален символ на Европейския съюз. Последния път а, при изборите за Европейския парламент се изпрати една урна в космоса. Прекрасно, точно така. Всичко е в космоса, което е свързано с Европейския съюз, без каквато и да било връзка с хората тук на Земята в Европейския съюз. Просто ще си го гледаме като звездичка. Благодаря много, а сега давам думата на господин Танък. Майкро. Гласувах за този доклад, защото наистина е добре Европейският съюз да координира своята дейност и да постигне по-добра космическа стратегия. Необходимо е да се използва знанията на всички експерти. Това ще позволи да се подобри економическото състояние в Европа и да се подобри качеството на живот. Например, чрез системата GPS се повишава точността и гъвкавостта на управлението на транспортните потоци. Това позволява също така да се оптимизира движението на морския транспорт. Има много програми за опазване на околната среда, които биха спечели от прилагането на една по-добра космическа стратегия. Подкрепям предложението в доклада системата ГМЕС за наблюдение на околната среда да бъде финансирана, обаче трябва да се помисли това да не става допълнително време за европейските държави членки. Председателят, благодаря ви, господин Танък. Сега дам думата на госпожа Свинбурн. Благодаря, господин председател. Този доклад съдържа много добри предложения. Това е една сфера, в която споделянето на средствата на държавите членки може да доведе до добри резултати. Обединяването на ресурсите, включително експертните знания, ще бъде от полза за цел Европейски съюз и за света. Това е особено важно предвид все по-нарастващото ниво на конкуренция в света – Космическата стратегия на Европейския съюз ще им позволи да имаме независим достъп до космоса, космоса нещо, което ще става все по-важно. Също така се предвижда по-нататъчното развитие на проекта Галилея на сателитни системи за географско позициониране и други сателитни системи. Това е една сфера, която наистина ще донесе реална полза за Европейския съюз и неговите граждани. Председателят, благодаря ви, госпожо Свинбурн. Сега доклада Карона за избягването на разхищаването на храни. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Диктаторството на Лукашенко в Беларус се говори, че по последния всъщност отрязък от СССР, обаче ако видите нашата ОСП е, с нейните планове, с нейните стъпки, с съвети, с регулиции, е, аз мисля, че ние няколко пъти е, репетирахме борба против РСП и това много вреди на развиващите се страни, особено в Африка, защото има диспропорционалност за най-бедните и това се отразява много зле на нашата економика, защото поскъпват храните. Има освен това изкривяване на пазарите и това е, много вреди е, на моята страна, например, защото ние сме вносители. Но нещо, което заслужава повече поручване е начина е, по който се харчат пари за определеното съзнание на някои хора във всички държави членки. Те не са сълскостопански производители и защо не е необходимо. Тези, тези заплащания всъщност са свързани, се раздават на разни неправителствени организации бедности и въобще на заможни хора. Е, така че ние всъщност какво как, ние искаме Европейския съюз е, е, е лоялен към най-заможните и най-богатите. Дали това е най-добрия механизъм за разпределение на парите в Европейския съюз? аз мисля, че сега трябва да плащаме пък на банките. Благодаря ви, е, господин Танок. Е, господин председател, аз гласувах заедно с моята група консерваторите за промените е, в доклада на Карона, защото при настояща економическа криза, когато непрекъснато се увеличава населението с... и има много семейства в Африка, които са голям проблем и трябва да няма разхищение на храните и заради това най-добрите практики трябва да се разпространяват, както и по-добрата координация съгласие между държави членки. И един от основните методи, които се посочват в доклада, е, е, е че е, всъщност това е един удар срещу пазарите и това е много важно за нашите е, е, е древни търговци, защото те трябва да могат да намаляват цените и тогава ще намалява разхищението на храни. Особено в Великобритания това се позволява. В някои държави членки, но те не са много, има забрана на, на по-низки цени и това става незаконно. И заради това трябва да има по-добра координация между държавите членки и, колега, и ситуацията ще се подобри. Аз съм съгласен с Канон и трябва да има радикална промяна на ОСП. Това е ключово за бъдещето. Благодаря ви, председателя, господин Дипър. Благодаря, господин председател. Радвах се, че имам възможност да дам вота си в подкрепа на този доклад. В Европейския съюз се изхвърлят близо 90 милиона тона храни. Това е напълно неприемливо. Почти половината от хранителните продукти свършват на бонището. Трябва да се направи нещо за това. Призовавам комисията внимателно да анализира причините за това разхищение и да разгледа и разликите между държавите членки. Трябва да работим отговорно, и като политици трябва да помислим какви са подходящите мерки. Трябва да разгледаме цикъла на живота на всеки един продукт. Има дата на изтичането на срока на годност върху продуктите. Има страни, които успяват да се справят по-добре и трябва да се получим от тях. Госпожа Басеско. Благодаря много, господин председател. Гласувах в подкрепа на доклада на колегата Карона, защото трябва да се имат прави предупрежденията на Организацията за храните и селското стопанство за глобалния дисбаланс – в областта на продоволствието. Много важно е да се избягва разхищението на храни. Така ще можем да си позволим и по-здравословно хранене. Трябва всъщност да се отчреди основно право за всички европейски граждани, за всички граждани на света. Близо 180 кг храна на глава от населението се изхвърлят на година тук в Европа, докато в Сомалия хората страдат от ужасяващ глад. Огромен брой от децата там са недохранени и затова се радвам, че сме избрали 2014 година за година посветена на тази тема. Господин Петър Яр, благодаря господин председател. Европейския парламент се занима с много важен въпрос в индустриализираните страни. Става дума за разхищението на храни. Много се радвам, че се занимахме с тази тема, защото тук говорим за съдбата на близо половината от хранителните продукти. Те просто не стигат там, където трябва да стигнат. Вместо да бъдат консумирани от потребителите, просто се изхвърлят. Затова трябва да се обърна към господин Питпер и да кажа, необходимо е да се направи нещо по-добро. Да, това е една крачка в правилната посока, но трябва да се направи повече и да се работи по възможно най-удачния и приемлив начин. Като фермен настоявам да се вземат предвид и други елементи, свързани с производството на храни. Има храни, които просто не са подходящи за човешка консумация, а не могат да се използват и за фураж за животни. За това трябва да се предприемат мерки, за да може поне тези, които могат да се ползват за фураж, да се ползват. Госпожа Суинбърн. Благодаря, господин председател. Предвид тежкото положение на селскостопанските производители, които трябва да произвеждат повече храна с по-малко ресурси, докладът срещу разхищават на храни е изключително актуален. И за това е изключително разумно да намалим разхищаването на храни като част от нашата стратегия за продоволствена сигурност. Приветствам идеята за обмен на добра практика и информация за това как да се намали разхищаването. Необходимо е да се координират усилията, включително и в научно-изследователската сфера, да се помисли за това как да се намали разхищаването на храни. Особено внимание трябва да се обърне на опаковките. Призовавам за по-новаторски подходи към използването на храни, включително и храни, чието срок на годност е изтекал. Трябва да внимаваме и да не заместваме пазарни решения с прекомерно тежко за изпълнение законодателство. Председателят. Благодаря ви, господин Кукан. Благодаря, господин председател. Въпросът за разхищаването на храни е един все по-остър проблем за Европа, който е свързан с целостния проблем на веригата за хранителни доставки. Затова приветствам предложението на комисията за намаляването на разхищаването на храни до 2020 година. Смятам, чрез доклада, за който гласувах днес, ние допринасяме за постигането на тази цел. Съгласен съм с господин комисар Поточник – че в сегашната ситуация, когато много страни в света страдат от недостиг на храни, разхищаването на храни в Европа е неоправдано от морална, екологична, економическа гледна точка. Смятам, че хората трябва да бъдат по-добре информирани не само за причините и следствията на разхищаването на храни, но и за начините по който да се избегне това разхищаването приветствам предложението на парламента да се обяви 2013 година за година за борба срещу разхищаването на храни и да се повиши информираността на населението по този важен въпрос. Благодаря ви, господин Кукън, казва председателя господин Кели. Отново ви благодаря, господин председател. Е, когато аз си правих моите проучвания по темата и много ме впечатлиха цифрите. Е, колко семейства, колко домакинства е, разхищават по 1000 евро по хранителни отпадъци годишно. Това са огромни суми и трябва нещо да се направи. И аз мисля, че когато започнем да правим статистики, например 60% от храната, която се изхвърля, и 20% е, от това се дължи, защото има объркване е, първо е, за срока. И това е първото нещо, което трябва да се оправи и трябва да уведомим потребителите. И трябва да имаме предвид, че, има, че се произвежда храна, която ще се изхвърли и тогава се увеличава въглеродният влокис. А, освен това, трябва да има и някакви биологична преработка на храните, които ще се изхвърлят. Трябва да мисля изясним по този въпрос. И последния, който иска да вземе думата е господин Ребо. Nastanne varapuhemieheksi numero yksi. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз ви поздравявам за това, че сте избран първи заместник председател на парламента. Лично аз гласувах за този доклад за борба срещу хранителните отпадъци. Има много европейци, които живеят под прага на бедността, които просто се мъчат за да се изхранят. Има огромен брой хора по света, които са недохранени. И ако ако е, си представите, че всеки човек изхвърля около 180 кг храни годишно, е, трябва да се има предвид, че това са храни, които са годни за употреба. Това се отразява много лошо на околната среда, а също така и чисто етично е нещо, по което трябва да се замислим и трябва да се борим срещу този проблем да се изхвърлят храни, годни за употреба, е, е нещо абсолютно безумно в економически план, за едно, че хвърляме е, банкноти е, в кофата. Благодаря господин Ребо, казва председателя. И така. Позицията на съвета се приема на първо четене. Ще бъде